комисия. От МПФ, политическата група на зелените и либералите, съм получил номинации. Списъкът на номинациите ще е публикуван в приложението на тези протоколи. Ако няма възрешение, номинациите ще въжат за валидни. Комисията по околна среда представя поправ